в трети държави и давам думата на докладчика за 4 минути. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Фалшифицираните продукти подкопават и е, интересите на потребителите и на производителите. Ето защо е решаващо значение да имаме стратегия, с която да защитаваме правата на интелектуална собственост, като се отчете и потенциалното въздействие върху възможността на лекарства, като, е, продукти като лекарствата, които да не ограничават индивидуалните права. Принципите, върху които почива този доклад, има за цел засилване на правата на интелектуална собственост в трети страни и тази тема бе поставена от Комисията по интелектуална собственост на 3 е, юни. От е, юли 2014 година едно съобщение на комисията за първ път предлага нови стъпки в това отношение след е, провала на акта. Правата на интелектуална собственост се развиха неимоверно в последното десетилетие поради скоростта, с която напредват технологиите, особено в е, бързо развиващите се страни. Ето защо тази стратегия, за да е ефективна, трябва преди всичко да вземе предвид тези темпове на развитие и да излезе с предложи едни последователни стъпки. 39% от цялата економическа дейност в Европейския съюз и 26% от работните места, 56 милиона работни места всъщност, се създават от дружества, от компании, които инвестират и които инвестират в права на интелектуална собственост. Е, това, което се предлага за гласуване в парламента днес, е, всъщност е, следва подхода на комисията. Ние приветстваме този подход, защото той отчита балансирано различните и против... разнопосочни интереси на потребителите от една страна и на носителите на права от друга. Общо казано, няма разпоредби, които да функционират както трябва, ако няма съответните стимули и гаранции за всички заинтересовани страни. В този контекст е от особено значение всички граждани. Дори най- е, дребните потребители да си дават сметка, че подправенето, фалшифициране на физически стоки и на цифрови е, се избягва. Е, фалшифицираните продукти вече не са луксозни стоки. Те са най-тривиални, обикновени е, продукти от ежедневието, лекарства, медицински е, продукти козметични продукти. Ето защо призоваваме комисията да се ангажира последователно за борба и да, срещу фалшификатите и да търси прозрачност. Трябва да се прави разли, разлика между физическото фалшификация на търговски марки и патенти и право, авторско право. Трябва да има повече последователност, конструктивен диалог между отделните заинтересовани страни. Трябва също така и да се засили ролята на Европейската обсерватория за нарушение на права на интелектуална собственост, като разбира се се проследява и движението на лекарства в държавите, в които те се продават, за да има достъп на всички до тях. Географските означения също са важни, не по-мало важни от други е, интелектуални, е, друга вид интелектуална собственост защото те защитават компетенциите на производителя. Повече бюра, повече права в развиващи страни трябва да бъдат гарантирани. Това комуни... Е, съобщение в заключение е отлична първа стъпка, но трябва да се надгражда трябва да послужи за една здрава база от норми и правила, които да гарантират достатъчна защита и да дават възможност за ефективни преговори на всички възможни нива. Благодаря. Сега следва процедурата е, на спонтанни изказвания. Господин Фрузулка, благодаря. Предвид на големите промени, които се случиха в областта на правата на интелектуална собственост през последните десетилетия, считам, че прилагането на тези права е изключително важен въпрос, за да можем да се борим с нарушенията, които засягат творческите сектори в Европейския съюз и работните места. Подходът в акта трябва да бъде преодолян. Аз съм за предложението на комисията да се преразгледа стратегията за правата на интелектуална собственост в трети страни за да може да се отрази развитието вътре в Европейския съюз на правилата, свързани с интелектуалната собственост. Освен това, трябва да се гарантира достъп до генерични лекарствени продукти и научни изследвания в тази област. Благодаря, господин Мария, си има думата. Благодаря ви. Конкурентоспособността в Европейския съюз не трябва да се основава на по-низки заплати, а на една нова економика на познанието и иновациите. Правата в ритуалната собственост защитават близо 39% от економиката на Европейския съюз и 4,8 милиарда от оборот годишно и също така те защитават работните места на 56 милиона европейски граждани. Ето защо имаме нужда от ефективно действащи правила в държавна собственост не само в Европейския съюз, но и в трети страни. Едновременно трябва да защитаваме и носителите на права в интелектуална собственост и да се борим срещу монополите, които могат да доведат до спекулации очевидно, че има проблеми на пазара на лекарствени средства, идващи от трети страни, трябва да гарантираме, че лекарствените средства са, нали, са налични както за нашите опаски граждани, така и за гражданите от трети страни. Господин Яков, че му думата. Глобализация донила пуно... Без съмнение, глобализацията внесе много ползи на планетата. Няма основание да не се подкрепя глобалната търговия. СТО, видими са ползите от това, но трябва да сме наясно, че глобализацията създаде и много проблеми, включително фалшифицираните стоки, например. И всичко, което може да се закупи по интернет. Колкото до три страни, трябва определено да помогнем на тези държави, които желаят, е, са готови да е, защитават интелектуалната собственост. По този начин ние защитаваме и себе си, защото фалшифицираните стоки не се асоциират само с е, луксозни турбички и други продукти, луксозни чанти и други продукти, а свързани с лекарства и други жизненно важни за нас продукти. Чухме доклада сега парламентът разполага само с 5 минути за дебат, преди да обобщи комисията. И така всички се приберат у дома. Много хора ще пропуснат дебата. Но в този доклад не намирам думата малък бизнес. Големия бизнес осигур... предлага купища патенти по различни въпроси, а малкия бизнес не може да се позволи това. Особено в цифровата епоха считам, че този момент не бива да се забравя. Благодаря. Господин Капуто има думата. Благодаря ви, господин председател. Правата върху интелектуалната собственост се вписват в ясно определена институционална рамка. Те трябва да се смятат също толкова важни, колкото и останалите права на международно равнище, тъй като процесът на създаване на нещо ново е творчески процес. И творческата дейност, е производството на културни продукти са свързани с един истински пазар на културата, който включва и економически аспекти и други по-хуманни. Да вземем за пример лекарствените средства. Тук се, се намесват и други съобщения, като общественото здраве. Затова е ясно, че не можем да разполагаме се на, с регулаторна рамка, като всяка само Европейския съюз и имаме нужда от защита на ПИС, включително и притискане. Господин Джамбаски. Благодаря, госпожо комисар, уважаеми колеги никога интелектуалната собственост не е била от такова решаващо значение каквото е през последните години не само по отношение на иновацията и на технологичния напредък но и по цялостното повишаване на цифровата осведоменост сред потребителите. съществуват обаче структурни пречки в механизмите за прилагане и изпълнение на режимите за интелектуалната собственост. държавите членки са изправени пред различни предизвикателства в резултат от множество разнообразни фактори. особено страни със слаби режими на интелектуална собственост станали жертва на незаконна търговия със стоки и услуги поради липса на средства за борба с разпространението на нарушенията. в европейския съюз трябва да имаме предвид че една силна правна рамка на интелектуалната slow down. Okay. господин Джамбаски, намалете темпото. Че една силна правна рамка на интелектуалната собственост е много важна, за да може да функционира правилно, нуждае се от силен и съгласуван инструментариум във всяка една от държавите членки моята държава е сред най засегнатите страни близостта до големи източни пазари е предпоставка за голям приток на фалшиви стоки. според анализите ние трябва активно да се опитаме да подкрепим механизмите за интелектуална собственост чрез целеви координирани надзорни проекти като въз основа на добри практики. благодаря за вниманието. Е, Госпожа Бегин. закрилата на интелектуалната собственост е изключително важно, но също толкова важно е да знаем какво означава точно интелектуална собственост. Този доклад е отчасти приемлив, но има някои въпроси, които будят безпокойство. Идеята, че трябва да налагаме нашите стандарти върху трети страни, може да ни изглежда добре, но ако го направим, за да отворим вратата на европейските компании, за да аутсорсват своята дейност в тези страни. Това ще засегне нашите граждани във времена на криза. Като оставим на страна въпросите на авторското право и проблемите в интернет, разбира се, аз не насърчавам пиратството, въпреки това не мога да приема някои а, случаи, които се наблюдават напоследък. Искам една по-засилена позиция по отношение на медикаментите. Крилата на интелектуалната собственост не трябва да е параван, за който да се скрият многонационалните компании, защото така ще пропуснем една важна възможност. Госпожа Юрова, комисар Юрова има думата. Не, напред бих искал да благодаря на докладчика госпожа Моска и на Комисия на вътрешния пазар за този доклад. Той е важен, защото подчертава значението на правата в интелектуалната собственост по целия свят. Докладът също така подчертава необходимостта Европейската комисия не само да продължи, но и да надхвърли усилията, които полагаше в това отношение към момента. Европейската комисия споделя това мнение и приветства положителната оценка на подхода избран за засилване на спазването на правовата в ритуална собственост в трети страни. Вярно е, че дебатът за постигането на добро равномесие между интересите на носителите на ПИС и а, потребителите се постига много трудно, тъй като има интереси и от двете страни и ние всички искаме правата върху интелектуална собственост да, да започнат да се спазват, тъй като през последните години сме свидетели на многократното им нарушаване и по този начин гражбата на иновации и идеи, идващи от Европа. Европейската комисия е съгласна за голяма част от съдържанието на този доклад, в частност необходимостта от по-голямо участие на заинтересованите страни в дебата за правото собственост, увеличаване на интересът на гражданите в този въпрос, по-добро осведоменост за правото собственост, тяхното прилагане и връзката с други политики. Важно също така да припомним, че връзката между правата върху интелектуална собственост и универсалния достъп до финансово достъпни лекарствени средства е сложна и многоаспектна на връзка, факт, който често пренебрегваме. Би трябвало също така да продължаваме да обръщаме необходимото внимание на главите, засягащи правата в интелектуална е собственост в споразумените за свободна търговия, които сключваме. Съгласно също така с докладчика, че една по-добра хармонизирана вътрешна политика на Европейския съюз по отношение на този вид права ще помогне за създаването на една по-ефикасна рамка защита на правата които на собственост на долно равнище. Трябва да се обърне на специ... специфично внимание на развиващите страни, които искат да подобрят своите режим на ПИС. Европейската комисия ще вземе предвид е, съдържанието на този доклад е, при преразглеждането на своята стратегия за насърчаване на прилагането на правилата категорична собственост в трети страни. Ще продължаваме да работим в тясно сътрудничество с Европейски парламент и всички заинтересовани страни е, по време на тази работа. Може също така да, остан... да бъдете уверени, че ще предам всички направени днес коментари на госпожа Сесилия Малмстрам, която е ресорния комисар по това досие. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебата по тази точка от дневни.